So, good morning. Добро утро, дами и господа. Часът е 9 и 6. Откривам заседанието. Имаме 75 минути за гласуването тази сутрин. И така, точка 11. Препоръка до съвета, комисията и службата за външна дейност относно източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 година. Разговаряхме по темата вчера след обед. Кнут Флекенштайн е докладчик. Иска, иска ли да каже нещо? Не. Госпожа Андрикиене? Не. В такъв случай преминаваме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 Устно изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 83 и 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86 за. Против. Въздържали се.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 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за. Е, извинете, 129 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. По 129 електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 20 за, против въздържали се. Приема се. 21 за, против въздържали се. Приема се. 22 за. Извинете, 148 на господин Шолц за, против въздържали се. Отхвърля се. 150 за против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 164 да, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 компромиса против въздържали се. Приема се 189 за против въздържали се. Отхвърля се 190 за против въздържали се. Приема се. Проверка добре по 190 на господин Ранжел. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. 192. Господин Шафхаузер за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. Против. Въздържали се. Проверка по 195. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 26 за, против, възражали се, приема се. Компромис 27 за, против, възражали се, приема се. Компромис 28 за,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 20 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 26. Госпожа Хамс и господин Мезерич за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40, госпожа Николай за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по проекта доклада с приятите изменения. Заповядайте. Присъстват 47 колеги. Приема се с 40 гласа за и 6 гласа против. Поздравления! Поздравления на двамата са докладчици е, и благодаря за отличната подготовка на сложното гласуване. Следващата точка, 12-та, сключване на споразумение за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Нова Зеландия от друга страна Чао Станък предлагам да гласуваме блок по всички изменения на Шолц и Соле. И моята препоръка е да гласуваме против и така ще действаме, ще действаме по-бързо. Let's start our vote, then we'll see how it goes. Well, I'm proposing it. If the committee accepts that, we could just... Това е препоръката ми, ако комисията ги приеме. Е, можем да е, гласуваме по другите Нека да гласуваме, каза председателят. Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се 41 на 3 гласа. проекта доклада за партньорството с Нова Зеландия. Изменение 29. Господин Кристея е за. Против въздържали се. Приема се 30. Николай е за. Против въздържали се. Приема се 31. Шол за. Против въздържали се. Нека да направим проверка по 31 изменение. Моля, гласувайте. Отхвърля се 28 гласа против, 20 за. 32 на Соле за, против, въздържали се. Отхвърля се 33 за. Против, въздържали се. Приема се 34 за против, въздържали се, приема с 35 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 35. Моля, гласувайте. Двама колеги не са дали гласа си. Край на гласуването отхвърля се 36 за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 44 за, против, въздържали се, приема се. 45, 6 и 7 за, против, въздържали се, приемат се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Преамбюла. 2. За, против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се, приема се. 4, 5 и 6 за, против, въздържали се, приемат се. 7, 8, 9 за, против, въздържали се, приемат се.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 против въздържали се, приема се 26. 24 отпадна. 25 за, против въздържали се, приема се 26 за, против въздържали се, приема се 28 за, против въздържали се, приема се изменение 1 за, против въздържали се, отхвърля се електронно гласуване моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 46 гласа за, 2 гласа против. Поздравления на докладчика. 46 гласа за, 2 гласа против, 7 въздържали се. So, weiter geht's. We come to... И така продължаваме. 14. The enhanced... Точка 14. Засилено споразумение за партньорство и сътрудничество. Заси... Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество с Казахстан. доклад, че госпожа Яконсери иска да направи коментар. Не, в такъв случай преминаваме към гласуването. Okay, so I was just told we'll stick to the order here, so we start with the... Ще спазваме е, предвидения ред. Първо, проекта доклада за предложение за незаконодателна резолюция за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 122 госпожа Дрикене за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 26 за. Против въздържали се. Приема се. 126 на господин Шолц за. Против въздържали се. Нека да направим проверка по 126 изменение. Край на гласуването. Приема с голяма разлика. 127 за, против, въздържали се, приема се 129 за, против, въздържали се, приема се, компромис 27 за, против, въздържали се, приема се, компромис 28 за, против, въздържали се, приема се, 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се. Приема се 141 изменение. 141 на господин Шолц. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 5. За против, въздържали се, приема се. Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 е, за, против, въздържали се, приема се. Инта 8 за, против, въздържали се, приема се. Инта 10 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. Прембила. Искате проверка? Добре. По 147 проверка.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 споразумение за засилено партньорство и сътрудничество с Република Казахстан. Единично гласуване по проекта препоръката. Моля, гласувайте електронно. Трима колеги още не са дали гласа си. Двама. Двама колеги още не са гласували. Край на гласуването. Приема се 46 гласа за, 6 гласа против. Колеги, справихме се отлично. Следващата точка е предвидена за 10 и 15. Какво да направим? Почивка за кафе 45 минути. Благодаря. знаеш как възможно.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

Битър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 socialista

So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Уважаеми колеги, стигнахме до точка 16 в дневния ред. Искам да приветствам с добре дошъл господин Пьер Прембю, генерален секретар комисар на агенцията на ОНЕ за подпомагане на палестинските беженци в Близки изток. Както всяка година каним колеги от Комитета за бюджетен контрол и за Комисията за развитие. Както знаете, тази агенция е създадена през 1949 година, като целта е да се помогне на около 5 милиона регистрирани палестински беженци в Йордания, Ливан, Сирия, Западния бряг, Ивицата Газа и Източен Иерусалим. Тази агенция работи с 30 000 души служители, повечето от които са палестински граждани в нея. Са включени дейности по микрофинансиране, Европейския съюз и УНДРА работят заедно от доста години. Целта е да се помогне за развитието на стабилността и човешкото развитие. Всъщност това е агенция, която е ключова за стабилността и мира в Близкия изток, но знаем, че Европейския съюз е един от най-големите донори. Уважаеми колеги, изложба, организирана от комисията Деве и Ундра, ще бъде представена тук, за да се покаже дейността на тази агенция. Общността на бежниците настоява, че тази агенция е винаги на предната линия в усилията да се помогне на тези хора. Сега ще дам думата на комисар Климбер 10-15 минути, за да имаме време за обмен на мнения. Добре дошъл. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. За мен е голяма чест да присъствам на вашето заседание. Комисията по външна политика на Европейския парламент. Уважаеми депутати, госпожи и господа, благодаря за тази възможност. Благодаря специално за последователната и щедра подкрепа, която Европейския съюз като цяло и съвсем ясно Европейският парламент предоставят на агенцията УНРА в усилията ни да мобилизираме подкрепа и внимание към палестинските беженци. В момента те са 5,3 милиона. Има значителен брой хора, за които отговаряме пряко и предоставяме услугите, които бяха споменати от председателя. Ще се справя тези услуги след малко. Много е важно, че имаме такава политическа подкрепа от Европейския съюз, от 1971 година. И аз лично съм много благодаря на ангажимента, който Европа е поел към нашата агенция, към работата, която върши в много трудни обстоятелства. Редовно получаваме приноса на Европейската комисия тази година. Тази подкрепа беше засилена така каза и комисарят Хармта преди няколко дни. Освен 82 милиона, които Европейски съюз дава на Ундра всяка година. Много съм благодарен, че се радваме на многодишна финансов подкрепа. Ще спомена трудния контекст, в който работи Ундра. Ще започна с това, че много често се говори за трудностите и предизвикателствата в контекста, в който работим. Ще започна с по-позитивни номини обаче. Преди една седмица, точно преди една седмица, целият кабинет на палестинският министър-председател Хандала пътуваха до Газа за първи път <clears throat> от няколко години. Целият кабинет не е бил там от почти цяло десетилетие и това всъщност е част от, от усилията за помирение между различните палестински групировки и признаване <clears throat> за потребността, че палестинските власти трябва да упражнява своята власт и в ивицата Газа. И така има възможност да се поемат функциите на министрите в ивицата Газа. Включително сигурността и е, граничните пропускателни пунктове. Казвам, защото нашата агенция работи по тези въпроси всеки ден. Защото всеки ден виждаме раз колко скъпо е да остане конфликта между тези две страни. Затова помирението е изключително важен елемент и можем да, може да доведе до ясни подобрения в живота на населението в Ивицата Газа. Нещо, което трябва да бъде подкрепено. Аз самия път бях в Ивицата Газа Искам да. Исках да уверя министър-председателя и заместник министър-председателя, че нашата агенция ще подкрепя тяхната дейност във всички насоки. Най-вече в хуманитарно отношение. Споменавам тези неща. Това всъщност е първото нещо, което искам да ви съобща. В момента сме в момент, в който е абсолютно необходимото да се възстанови политическия хоризонт за развитие на региона. Така че ако помислите за тези неща, ще разберете, че палестинците, бежанците, на които помагаме, всички от тях, които са след по-млади от 25 години, са родени след споразумението в Осло. И ако те се <clears throat> присъединят към умерените сили, и са верни на принципа на договорите, ще може да се намери решение. За сега такова решение няма и не се е превърнало в конкретни факти на място. Основният параметр остава блокадата и окупацията. Затова <clears throat> е необходимо да се възстанови политическият хоризонт, включително личния хоризонт за развитие на отделните граждани и бежанци. В Ивицата Газа има 370 хиляди ученици. Много от тях учат в нашите училища, училищата на агенцията. В е, продължение на 9 години 90% от тях никога не са напускали ивицата Газа за сега. 65% от тези млади хора не могат да намерят работа в Газа. Никога няма да намерят работа, защото местната економика е подкопана от конфликта, от блокада. Така и няма възможности за тях. Това според мен не е възможно да съществува заедно с достоинството, изискванията за сигурност. И този въпрос трябва да бъде решен по политически начин. За това Ивицата Газа е един от е, събравените конфликти. Създава се иллюзорното впечатление, че до някъде нещата се управляват, е, тъй като няма ежедневни конфликти и конфронтация. За разлика от е, събитията в Сирия и Йемен, Либия и Мянман, на които държави се обръща по-голямо внимание Мисълта ми е, че не бива в никакъв случай да пренебрегваме проблемите в ивицата Газа. Това е една бомба с, с закъснял действие. 59% от децата и 30% от възрастните са засегнати от психонарушения в западния бряг 50 години. След конфликта от юни 1957 година. 57 години окупация. Аз самия съм роден през 66-та година, една година преди тази окупация. Ако бях роден в Дженин, Хеброн или в източен Шерусалим, щях да живея целия си живот в окупация. Затова е много важно да си представяме конфликта в тези измерения. И за това не искам да кажа, че има само едно измерение на този конфликт между Израел и Палестина. Окупацията обаче е много важен момент от липсата на възможност за движение разрушаването на сгради. И след проблема с палестинските беженци в Сирия, 560 хиляди преди войната, 120 хиляди преди войната. Много от тях се преместиха към Ливан и към Египета. И други се присъединяха към сирийските беженци към Европа. В Сирия има някъде около 440 хиляди бежанци, разселени навсякъде по територията. Палестинците, винаги, когато ги посещавам в Дамаск, в Холмс, в Алепо, съм изправен пред една общност, която още веднъж преживява загубата на близки хора и роднини за втори път. Всъщност тази общност е изключително крехка и много разтревожена за бъдещето. УНРА заедно с европейската подкрепа и с подкрепата на други партньори и донори успява да постигне доста неща. Нека да разкажа за някои от тях, които са много важни за нашата работа. Ключовата ни дейност е образованието. Както каза и господин председателя, ние сме нещо като полудържава във връзка с тази услуга за една общност, която няма държава. Затова и сме част от институционният ландшафт в Близкия изток. В нашите училища общо учето около половин милион ученици има 22 хиляди учители и образователни специалисти. 98% от нашите служители са бежанци, палестинци. И това дава възможност за тези хора да променят своя живот. На съвсем наскоро бях на едно специално на среща на УНРА в общото събрание в ОНЕ. Там заведохме двама наши ученици Карим 19 годишен. Той всъщност е председател на, студентски, на ученическият парламент. Беше избран от 270 000 ученици в Газа. Той всъщност обясни пред Общото събрание, че всъщност образованието, което получавате, поддържа живота на учениците там. Имаше и един ученик от е, Йордания, който каза пред ООН, е, че ние е, сме жертва на конфликта, но не си иска да ни изчитат не само за жертва, но и да ни знаят като хора, които имат е, своеобразни умения и постижения. Всичко това е постигнато в нашите училища с вашата подкрепа. Другото, което е постигнато, е онова, което правят учителите и семействата им, така че учениците в трудните зони да не отпадат в училище. Имаше 240 служители, които работеха, за да могат нашите училища да действат през целия период на конфликта в Сирия. Много от тях пострадаха в тази дейност работим в сферата на здравеопазването. Ще спомена за тях в контекста на нашата дискусия. Ундра е изправена пред много предизвикателство. Вие знаете много голяма част. Ние всъщност работим в най- поляризираното общност в света и всичко, което правим или казваме се анализира много внимателно и се поставя под въпроса. Ние сме готови да отговорим на тези въпроси Отнасяме се откровено и отговорно към поставените въпроси и отговорността, която ни се вменява. Готови сме да отговорим и на критика, ако има такава към нас. Има много предизвикателства от оперативна гледна точка и от гледна точка на сигурността. Спомните си конфликта през 2014 година в Газа. Както знаете, работим в много трудни условия. Имаме и големи предизвикателства в сферата на финансовото ни осигуряване. Всяка година се опитваме да, да наберем средствата, които са ни необходими. През 2015 година почти се наложи да отложим началото на учебната година, което за учениците е нещо добре навсякъде, но пък за палестинските беженци е доста шоково като събитие. И много от хората, с които говорих, ми казаха, че това може би е проблема, който преля чашата на търпението. Основната ни цел е да се търси стабилност и да предпазим много от младите хора от радикализация. Надявам се, че в тази насока правим сериозен принес. Днес, на тази година, бяхме тази година нея стигаха, стигнаха 126 милиона, което е някъде около 4 месеца за дейността на нашите училища и микроклиники. Успяхме да мобилизираме допълнително средства, включително това, което обеща и комисарят Хан. Допълнително 9,5 милиона от Европейския съюз има суми от Обединените арабски мирства, от Швеция от Съединените щати, но все още не ни достигат 77 милиона. И затова активно ще се обърнем с призив към други държави в залива и в Европа също така, за да се навакса недостига на средства и да можем да запазим достоинството на хората и стабилността в този район следващата година. Зная, че в Европа ще започнете да мислите за следващата многогодишна финансова рамка. Много е важно от наша гледна точка парламентът да подкрепи Хундра и да вземе предвид потребностите на палестинските беженци в своите бюджетни прогнози за следващия период. И ако това бъде направено, ще бъдем много благодарни. От наша страна се опитваме да съкратим разходите. Нашият бюджет тази година ще, ще, бъде 18, ще, ще бъде 18 милиона по-голям, ако не бяхме взели мерките за спестяване. Нашият общ бюджет е някъде около 715 милиона. И сумата от 18 милиона е значителна от гледна точка на спестяванията. Накрая, Искам да кажа, че желаем да има редовни възможности депутати от вашия парламент и от други институции да идват на посещение, да се срещат с наш, нашите служители, и нашите ученици. И нашите ученически парламенти с голямо удоволствие ще ви слушат, за да разберат как работи един парламент. Считайте се за поканите. Всъщност Ундра не е самообявил се. Действие. Всъщност ние имаме мандат от, от Генералната асамблея на ООН от 1949 година. Аз всяка година докладвам пред Общото събрание през декември миналата година. Нашият мандат беше удължен с още 3 години с 167 държави, които подкрепиха подновяването на нашия мандат. Разчитаме на Европейския съюз да ни помага, както сте го правили до сега. Както по нашата дейност, така и от гледна точка на финансовата необходимост. Благодаря, готов съм за отговоря на вашите въпроси. Thank you, Mr. Кринбю. Благодаря, господин Кринбю, за изявлението. Благодаря за последната информация за дейността на агенцията. Разполагаме с около половин час за обмен на мнения. Четирима души искат да си изкажат. Моля ви, ако искате да вземете думата, вдигнете ръка. Регламентът предлагам да даде 2 до 3 минути. Михаил Гала, благодаря за този преглед на вашата дейност. Мисля, че в политически смисъл можете да разчитате е, и от тук нататък е, на нашата подкрепа от е, е този парламент. Е, това се разбира от само себе си. Вие вършите чудесна работа и смятам за особено важно това, че е, с вашите учебни планове вие достигате до много, множество училища и това е не такъв, е, т.е. такива неидеологизирани учебни програми, за разлика от Хамас. Е, да, наистина не е лесно да се. Е, проблема с поемането на контрол на едно правителство на единството в Палестина представям си, че е сложно да се адаптират техните е, учебни програми с тези, които предлагате вие. Това е повод на, на, на преговори е, и договаряне, предполагам. И вие е, смятате ли, че ще сте в състояние и в други сфери, сфери да предложите е, подобни програми? Е, друго важно, според мен, е може би това ще улесни преговорите с е, е, Израел, разбити с Израел, е, да се улеснят проблемите с придвижването. 90% от хората, доколкото разбирам, още никога не са напускали газа, което е наистина доста драстично ограничение. И може ли да се очаква във връзка с едно правителство на единството, това ще означава ли всъщност, че е, Хамас е, ще е, участва, което пък буди опасения в израелска страна, тъй като те ги смятат за терористична организация. Но как би се отразило това на, на това движение на хората от Западния бряг и Газа? Благодаря, господин Галър. Ще съберем няколко въпроса. Сега нашия приятел от Социалисти демократи господин Фройнд. Благодаря. Като член на делегацията Европейски е, съюз Палестина, безкрайно съм ви благодарен за това, което правите в ивицата Газа. Да, всъщност на, на пишено ми е на английски, но трябва да се помъча. Е, направихте много, е, правите много за тези е, помирителни преходи, преговори, разговори между двете страни. Нещата вече отдавна се точат, макар че са стигнали до етапа, в който трябва да се мине към приложение и изпълнение, но мисля, че още преди половин година не съм е, сигурен точно. Имахме тук, който каза е, положението в е, Ивицата Газа е толкова взривоопасно, че може би в следващия месец или два може да избухне война или да се стигне до сериозни сблъсъци. От днешното ви изказване така разбирам, че има затишие и че нещата зависят е, и от трети е, участници в тази ситуация. Е, и в, в случая Израел, сега в ивицата Газа се говори за помирение между две страни, но се явява и трета страна. Бих искал да чуя как гледате на това и то във връзка с вашата декларация, че е, бихте се радвали, ако ние направим посещение в ивицата Газа. Е, знаете, че е, до сега е, е от израелска страна не ни се е давало възможност за това. Е, така, те ни възпрепятстваха да направим такова едно посещение. И е, трети е, въпрос. Случайно, току-що прочетах в Нью Йорк Таймс една е, е, реч, едно, една статия за Минск, за Беларус, където 30 000 млади е, е, младежи работят е, в областта на хай-тек е, и различните апликации. И се питам дали би било възможно връзка с системата на, на е, образование в ивицата Газа, е, да се направи така, защото всичките тези хиляди, е, хиляди млади хора и в тази област да бъдат, заед, да бъдат ангажирани, защото това е много важно и за бъдещето на, на този район. Е, сега е, наистина има страшно много таланти, най-големите умове е, изтичат, отиват към Америка. Така че възможно ли и по този начин да се ангажират тези млади хора и по, някакси да се гарантира едно по-добро бъдеще? Благодаря, господин Нарт от Алте има думата следващия, за следващия въпрос или коментар. Говорим за газа, сякаш е, проблемът е само на, на управление. Не говорим за е, поли... няма да говорим за политика, защото е, ние сме в силно впечатлени от УНРА и вашата дейност и това, което правите, но а, след като Европейския парламент а, понякога а, а, така а, ние се опитваме да, да, да е, приложим съответния член е, от нашия устав по отношение на Израел, е, но е, да ни пречат да стигнем, е, да, да, да, да направим посещение, възпрепятстват наше посещение в Ивиста Газа. Е, мисля, че е, сме заслужили това презрение от страна на израелците, просто защото не сме направили нищо, за да им попречим да се отнасят така към нас. Та въпросът ми е, смятате ли, че има социално-економическо бъдеще в Газа, там където условията на живот невъзможни, дори ако Погледнем от е, екологична гледна точка. Защо 270 хиляди палестинци е, учат, е, въобще се обучават, ако нямат бъдеще? и е, да си е, представяме, че газа е Сингапур в е, Близкия изток е просто химера, абсолютно погрешна постановка. Това са хора, които са и прокудени от 1947 година, прокудени от родните им места. Та аз бих много доволен, ако ме опровергаете и ако а, ме убедите, че газа може да се превърне в а, втори Сингапур, смятате ли, че има економическо а, бъдеще за газа при сегашните обстоятелства? И можем ли ние безкрайно да, да, да, да, да се живеем с тази окупация, с а, а, Израел не се съобразява, не спазва изискванията на четвъртата конвенция? Е, Женевската конвенция. Е, ние искаме да посветим газа. Е, те ни обиждат с това, че ни, ни, ни дава такава възможност и разговори между Народната партия и Хамас която е една корумпирана организация според палестинците, е, от друга страна, помирението, смятате ли, че ще бъде постигнато такова? Газа е, много повече от Хамас или е, палестинското управление е заинтересувано това? Или може би трябва да променим самия контекст на, на окупацията, която се продължава вече толкова години. Благодаря, господин Нарт. Имаме още петима записали се, след което ще приключим с е, въпросите. Това са Вайгъл, е, Вайгъл Бошинаво, Бощинаро, е, Валина и още двама колеги. Ще ги, всъщност на четиримата ще дам думата, след това ще имате възможност за отговори. Сега давам думата на госпожа Закорава. Благодаря, господин председател. Вземайки повод от казаното на господин Нарт, аз е, трябва да кажа, че имах е, възможност да посетя Газа. Наистина, това е един е, съвременен затвор, огромен затвор от 21 век. Там мрът палестинци в големи бройки. И трябва да кажа, че е, вие сте се нагърбили с една много е, важна, много значима е, задача и мисия. Разбира се, вие имате непосредствено е, впечатление от начина по който е, палестинските беженци оцеляват и продължават да живеят е, в е, този район. Ние наистина имаме голямо, храним голямо уважение към работата, която вие вършите там и като парламент ние ще се постараем да помагаме по всякакъв начин, да ви съдействаме сега 140 милиона евро плащания предстоят към Палестина но всъщност жив, това, живота на хората там е застрашено, от, тази сума е застрашена от съкрещения в финансирането. Знаете е, това. Много трудно, труден е проблема с изграждането на жилища за палестинците и резултата от събитията там е доста трагичен Свидетели сме и на, на разширяване на израелските е, поселища. Е, така че е, това, което трябва да направим е да, сме, да направим нещо за палестинските беженци, за да могат те да се върнат в породните си места. но а, арабските държави в региона също трябва да направят а, нещо а, по отношение на станяването и а, допускането на, бежен, на палестински беженци в, на тяхна територия. В този смисъл, какви инициативи сте предприели да изискате а, е, а, е, компенсация и, е, и е, възстановяване на е, ремонтиране на жилища, които са били е, разрушени и предвид е, бюджетните съкрещения, какво, е, какво смятате е, да се направи за, от арабските държави, за да се запуши тази дупка, така да се каже? господин Бостинаро. Благодаря, господин председател. Малко с закъснение се присъединявам поради медицински съображения, но аз бих искал наистина да изразя най-сърдечната си благодарност за, на УНРА и невероятната работа, която вършите вие с, и съм сигурен, че с политическата подкрепа от парламента работата ви ще продължи, разбира се, ще бъде съответно финансирана. Уникално е това, което правите и не само решавайки проблемите на палестинските беженци. Просто невероятно е това, което правите. Вие заслужавате благодарността ни и пълната ни подкрепа. Проблема с помиряването и правителство на националното съгласие. Как преценявате? Какви са шансовете това да се случи някога? Дано да, това да е по-рано, разбира се. Защото сме чували много обещания и за пръв път, за пръв път е, някакво дребно постижение, така, е, свидетели сме на нещо, е, едно малко постижение, плюс тласъка, който се, натиска, който се оказва непрекъснато. втори ми въпрос, каква роля виждате за Европейския съюз там, за да се насърчава е, правителството е, на национално единство да управлява газа е, по същия начин, защото и дали това в крайна сметка ще допринесе да се подобри малко положението в Газа. Отново заслужавате нашата безрезервна подкрепа. Жалко е, защото хората че има депутати в е, този парламент, който въобще са си помислили, че за възможността да се спре финансиране. Те наистина е, трябва да се засрамят е, и не би трябвало, не заслужават да присъстват в, в, тази зала, когато се обсъжда този въпрос. Наистина, е, това е срамно на фона на това, което вие правите, но е, това е друга тема. Благодаря ви много. Силно съм впечатлен от е, вашата ентусиазирана и посветена работа, всеотдайна работа. Благодаря, господин Бостинаро един от ръководителите, така инициаторите тази инициатива напусна парламента и сега тя се радва на своята дейност в германския Бундестаг приключваме изказванията, но тъй като ЕКР не е, са взели отношение, ще ви дам възможност, но това е последното изказване. Господин Юлек, имате думата за две минути. Ще бъде много кратък. Един допълнителен въпрос. Е, допълнителен към казаното току-що от господин Бощинаро. Искам да ви попитам е, за мнението ви е, относно възможното правителство на националното единство. Дали в такова правителство Хамас може да бъде конструктивен участник в мирния процес? Благодаря, господин Юрек. Сега от АЛДЕ има думата. Благодаря, господин председател. Току-що е, вля... дойдох, извинявам се за закъснението, но аз влязах в залата, когато моя колега Хавиана говореше е, и за да не губим време, е, ще ви кажа, че се подписвам под всяка дума, която каза той тук. Той е, знае е, много повече от мен по въпроса. Но аз съм е, посещавал няколко пъти региона, за който говорим. Бил съм и в Газа. Опитах се много, няколко пъти да стигна до там. Не ми се даваше възможност, е, както много делегации от Европейския парламент, е, не, не, на, много, на много от тях не беше даден достъп. И непрекъснато ни казаха е, в последния момент най-арогантно, че нямаме, не ни се разрешава да, да направим посещение на място. Бих искал да е, изразя огромната си благодарност за това, което УНРА прави в е, региона. Аз съм сред е, тези, които настояват за финансиране на вашата работа и за това да не се съкрещава нито едно пени от сумите заделени за вашата работа. но това, което вие правите, всъщност не може да бъде изведено пред скоби, не може да бъде изведено от общия политически контекст. Нещата са стигнали до там, че мирът е, между израелци и палестинци е, трябва да бъде постигнат такъв мир. Това е крайната цел. Е, Близкия изток не може да продължава да живее с тази открита рана. И мисля, че всички инициативи, включително арабски, които сега са почти забравени, почиват върху е, взаимното е, е, признаване на е, Израел и Палестина. Те трябва да се признаят взаимно и това е единствения е, начин да се стигне до мир. Ще спра до тук. Е, наистина, моите поздравления за това, което правите. Е, дързайте и разчитайте на нашата подкрепа. Благодаря. Накрая госпожа Валина от ГУЕ. Eh, ha comentado aquí lo que que ocurre cada vez la Благодаря, господин председател. Имам конкретен въпрос. Е, е, вече чухте какво се получава всеки път, когато е парламентарна делегация се опита да стигне до е, Палестина, за да види как върват там финансирането на Европейския съюз проекти. Но е, е, от друга страна и е, парламента не оказа натиск върху ционистите, за да подобрят положението в Газа. Нито протестираме, нито засвидетелстваме някаква подкрепа. Аз зная, че има проблем, откакто започна войната на на терористите. И вие хубаво казахте, че хората, които са родени в окупацията, не могат да си представят мирен път е, към решаване на проблемите им, което означава повече тер... екстремизъм и тероризъм в бъдеще, което ще бъде пък оправдание е, за Израел да заличи газа от е, картата. Е, говорихте за сътрудничество с арабските е, държави, но Саудитска Арабия работи ли с вас и имате ли е, някаква статистика за помощта финансова или друга, която те оказват? Е, и въпрос от мен. Е, господин Кренвел, е, УНРА е била обвинявана за това, че така си затваря очите към е, тероризма, е, е, самодоволно премълчава терористични актове и че системно от отрича подобни, подобни обвинения. Бихте ли обаче казали какви механизми съществуват, какви механизми разполагате в това отношение? Фондове, кои са техните бенефициенти? Имаме 15 15 минути, защото е, чакаме след това македонския е, премиер. Благодаря. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря за е, е думите на признание и благодарност за тежкия труд, който полагат колегите в е, много тежки обстоятелства, в изключително поляризирана ситуация. Благодаря ви е, искрено. Господин Галер, зададохте въпрос за, за учебниците и за палестинските власти и е, въздействието им върху материалите, които можем да използваме и начина по който ги използваме. Е, всъщност, използваме документи, е, учебници, одобрени от палестинските власти за да може след 9-та 10 или 10-та година на обучение е, учениците да могат да се прехвърлят в съответните е, учебни институции на местно равнище. Преразглеждат се редовно учебните планове. всяка година, когато има нови учебници, те се, те се разглеждат внимателно проверяват се за въпроси свързани с... А, а, те се преглеждат а, за въпроси свързани с а, ценности, насилие, а, правата на жените. Всички тези въпроси са в съответствие с ценностите на ООН. Е. Това не означава, че пречим на учениците да попият местната култура. Но внимателно проверяваме учебниците в Ивица газа за свободата на движение. Трябва да се мобилизираме, за да я постигнем. Има много причини за това. Разговарях с студентите по темата тази година. За първи път успяхме да поканим 100 студента от Газа на летен лагер. И за тях това беше изключително преживяване. Лагера беше на Западния бряг, след това студенти от Западния бряг посетиха газа. Изключително полезен обмен. Друг, друга причина за въздействието на е, ограниченията върху свободата на придвижване. Преди няколко седмици се срещнах с е, четири хора болни от рак в Ивисът на каза. Имам е, стотици хора, които са в такова положение. Тези четирима души не е, бяха успели да получат разрешение да пътуват е, до болници Израел, въпреки че там имат е, назначен час. Единият от тях е получил е успял да пътува за първи етап от лечението. Има назначен втори етап от лечение, но му е отказано разрешение да пътува. Тук вече изобщо не говорим за това кой какви позиции има. Палестински, палестинците, израелците и прочи. Тук става дума за предотвратяване на достъп до медицински грижи. В 20, 25 години работя в е, конфликтни зони и никога не бих приел ситуация, в която по каквито и да било съображения се отказва достъпа на хора до лечение. Тоест, е, трябва или да се допусне влизан, а, е, на, е, внасяне на а, съответните машини, на радиологични устройства и прочие, а, които да се използват в болниците в ивицата Газа или болните хора трябва да могат да имат право да пътуват до болниците а, извън евицата Газа. А, с подобни събрани не само, че не се разрешават нещата, се създават а, много по-задълбочени конфликти. Миналата седмица в Газа десетки хиляди души приветстваха новото правителство. Всички имат надежди, но както добре знаете, там, където има надежди, ако хората останат разочаровани, последиците могат да са тежки. Това е нещо, което, с което властите са наясно. Министър-председателят ми каза, хората имат големи надежди да подобрим нещата и дано да не сти, се стигне до нови разочарования в ивицата газа, защото хората се, се в много вече, вече години наред са в състояние на тревожност и, и, и травма и е, затова помирението между е, Израел и палестинците е само едно от измерението. Там нататък е, господин Готерес, като посети региона в края на август, не случайно каза, че трябва да се създаде един видим, надежден политически процес. Решението е да има две страни. Това е единственото възможно решение, каза там, и план Б няма. Сега за високите технологии. Има много млади хора в Газа, които са изключително предприемачески настроени, много творчески настроени. Една от най-шокиращите статистически данни. Аз не, не използвам данни, статистика прекалено много. Но УНРА предоставя на 1 милион души от, от общо милион 900 хиляди е, продоволствена помощ. От, е, през, е, преди 17 години храни се предоставяха на 80 хиляди души, а сега вече е на 1 милион. Защо? Защото условията се влушиха драстично поради условията на окупация. Така че е, това само по себе си е яс, е, ясен начин да се измери тежкото влушаване на обстоятелствата. Хората са ни благодарни. Майки идват при мен да ми благодарят за храната. А, някои успяват да пътуват, успяват да работят, а после се казва, а, ми създават въпроси дали не създаваме зависимости, а, защото тези хора имат възможност да работят. Помирението ще е само една част, но окупацията има своето влияние. И много хора по целия свят, политици, дипломати, наблюдатели, казаха след последния конфликт в Газа през 2014 година, че просто не можем да позволим положението да се върне в предходни, към предходните си към предходното положение. Но на практика точно това се случи. Окупацията продължава и е много тежка. И така, а, го, говоря с а, е, уважение и говоря внимателно, но настоявам на това. Само ако се разреши този въпрос, ще се постигне какъвто и да било напредък. Защото е очевидно, че ако статуквото се запази, няма да има никакъв напредък. А социално-економическите условия в Газа попитахте имат ли каквито и да било перспективи. Ами в настоящите обстоятелства перспективи няма, никакви перспективи. А Газа би била способна да създаде добре функционираща економика, но това е невъзможно в настоящите обстоятелства. Един след друг Множество економически отрасли пострадаха от окупацията. Над 40% от а, всички хора са безработни, над 60% от младите, над 80% от жените в Газа са безработни. При такива огромни проценти безработица а, не е, е ясно, че е невъзможно, че е, да се продължи в настоящата ситуация. Някои от вас попитаха кого, е, кой, кого искаме да се помири. Специалният координатор на генералния секретар на ОНЕ, господин Младенов, ясно заяви, това, което се случва в момента, е, е връщане на легитимното правителство – на палестинските власти в Газа, за да упражнява пълния си мандат а, и върху източен Иерусалим, и върху ивицата Газа. За това става дума. Това не е създаване на правителство на националното обединение. Ще следим обстоятелствата много внимателно, но смятам, че всички имат интерес пред парадигмата да се промени не мога да направя коментар за това доколко партиите биха били способни да постигнат успех. Но а, се надяваме това да стане. А, всички наблюдават а, отдалече, а, от безопасно разстояние а, и чакат да видят дали ще потръгне нещо, за да се присъединят – или пък ако нещата се провалят, просто да излежат с коментари. Но моят съвет би бил а, а, да поемат риска, да се при, присъединят от самото начало. Разговарял съм с много от тях. Всяка една политическа партия има а, своята позиция, а, включително и за Хамас и, и за конфликтите в които и Хамас участва. Но сега трябва да се положи специално усилие за промяна на обстоятелствата. Когато генералният секретар господин Готерес посети Газа наскоро, той се срещна с няколко семейства. Една майка а, даде на детето си да пие от е, една, едно шише вода, което беше на масата пред нея и я отвори. И изведнъж е, е, се спря и каза всъщност е, от, от е, колко време не съм пила, е, не съм вкусвала е, бутилирана вода. В газа чиста вода няма. И, има е, вода с прекалено високо ниво на морски наводни организми и, и сол, всъщност ние всички гледаме, докато там а, има опасност да се развие хуманитарно бедствие. Бих задни няколко въпроса за въздействието на а, средствата, идващи от арабски държави за финансирането на УНРА. За Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Ковейт участват активно. Саудитска Арабия е третият по големина участник в финансирането след Европейския съюз и Съединените щати. Те работят по реконструиране на сгради, на инсталации в Ивицата Газа, по реновирането на училище от а, Йордания до Западния бряг е и другаде и участват в основните ни дейности, които са здравеопазване и образование. Също така по въпроса за това дали правителството ще е правителство на националното обединение и какво ще е, се случи с участието на Хамас, по-настоящем няма яснота, но би било добре да има такова правителство на националното единство и се опитваме да го насърчим. Господин председател, зададохте един важен въпрос за критиките, които се отправят срещу нас за това какво се преподава в нашите училища, как се използват училищата, за това как се защитават сградите а, срещу злоупотреби. Нека да а, ви дам няколко примера. През 2014 година, по времето на конфликта в Ивицата Газа, няколко от нашите училища пострадаха от артилерийски огън, идващ от Израел. 44 души постра... бяха убити, имаше много ранени. В училищата бяха подслонени вътрешно разселени хора. Също времено в три от училищата палестински паравани групи складираха компоненти на оръжия. Какво се случи тогава? Ами инспекциите на УНРА незабавно установи... Именно, именно инспекторите на УНРА намериха тези е, скрити компоненти. Е, защото ние много добре знаем, че работим във военна зона и че може да има злопотреби с, училищата. Затова предприемаме много е, сериозни мерки. Те бяха сложили компоненти на оръжие, а не оръжие. но това, е, въпреки това е нарушение на неутралитета на училищата. И за това осъдихме деянието публично и много остро. Който е, няма значение кой, е, коя от двете страни а, действа. А, ако има такова нарушение, трябва да се а, осъди а, това нарушение. Е, открихме и тунел и а, когато установихме неговото наличие, а, съобщихме за това и а, публично окорихме Хамас за този тунел. Така че мога да заявя твърдо, че много сериозно работим по гарантирането на неутралността на училищата, че нашите експерти са много добре обучени как да гарантират тази неутралност. Какво означава това да, да сме неутрални? Аз самият съм швейцарец и някои си... и хората извън Швейцария често си мислят за швейцарците като изконно неутрални. Сякаш в някаква фабрика ни произвеждат, като, ни произвеждат неутрални. Но това не е така. Всеки един от нас има има своите чувства и позиции спрямо несправедливи обстоятелства. Но когато започнах да работя в УНРА, приех фактът, че съм длъжен да спазвам неутралност и че не е моя задача да правя политически изявления. И точно това казвам и на колегите в Палестина. Не очаквам никой от, палестинските си, от никой от палестинските си колеги да бъде неутрален в позициите си, в чувствата си. Им го казвам. Но когато те работят за УНРА, начина по който осъществяват публични комуникации, начина по който използват личните си страници във Фейсбук, трябва да спазват принципа на неутралитета. И а, ако има нарушения, санкциите са много строги. Последните статистики показват следното. Те са и те идват от извън и от проучвания извън ОНРА и вътре в ОНРА случаите на нарушение на неутралността, включително някои коментари по Фейсбук, засягат само и единствено 0,43% от нашите служители. Това не означава, че проблемът не съществува, но означава, че принципът на неутралност се спазва изключително строго от огромен от огромен брой е, служители и това за нас е много важно, за да може да се, спазва доверие, да се запази доверието в нашата организация и да продължим да работим. Благодаря ви много. Well, Господин Кренбил, много ви благодаря, че бяхте тук. Изключително полезен разговор в нашата комисия по външни работи. Позволете ми от името на цялата комисия да ви благодаря за огромния труд, който полагате като генерален комисар на Агенцията на ОНЕ за подпомагане на палестинските беженци. И се надяваме да работим като добри партньори на вашата институция. Дами и господа, е, очакваме господин Димитров. Неговият самолет кацна в 11.05. Е, той е на път, но ще пристигне най-вероятно в 11.40, така че нека да направим почивка до тогава. Благодаря.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

Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. И така, госпожи и господа, уважаеми колеги, с малко закъснение, с голямо удоволствие приветствам Никола, Никола Димитров, новият външен министр на бившата Югославска република Македония. Той е бил в Брюксел няколко пъти – което показва, че развива активно дипломацията на своята държа. След, тъй като закъсняваме малко, искам веднага да ви дам думата. Разбрах, че има известни трудности да стигнете до Брюксел, но успяхте и още веднъж добре дошъл на заседанието на Комисията по външни работи, а също така и на вашите екипи и вашия посланник. Благодаря, господин председател. Уважаеми Девид, скъпи Девид, как стигнах до, до Брюксел? Трудно беше. Не е никак... А, също почти както пътуването на Македония към Европейския съюз. Първоначално не можах да стигна, трябваше да летя до България, след това през Виена и най-накрая се стигнах до храма на европейската демокрация. Ще се опитам да бъда кратък, за да има възможност за повече време за въпроси и отговори. Ще ви представя една позитивна история, история на устойчивост е, и, и демокрация. Знаете, че Македония е държава, в криза поради злоупотреби с властта и нередности, които бяха разкрити миналата година чрез така наречения скандал с подслушванията. Нашето общество се оказа по-устойчиво обаче от нашите институции. Успяхме да се мобилизираме до някъде по етнически принцип, до някъде политически, за да успеем да постигнем промяна през избори, чрез избори. Изборите бяха през декември. Основният повратен момент беше вечерта на 27 април. Една <clears throat> разневена тълпа влезе в парламента и разкърви лицата на депутатите, включително и на министрите. Това беше новото лице на страната. Сега Македония е по-зряла. Има <clears throat> решимост да се изгради истинска европейска демокрация. Това всъщност е най-сериозното обещание на нашето правителство медиите искаме да бъдат свободни, защото гражданите <clears throat> трябва да бъдат информирани. Това е гръбнака на демокрацията. Съда трябва да е независим и да си върши работата без политическа намеса. Парламента трябва да функционира добре и да контролира властта и изпълнителната власт. от гледна точка на външната политика. Това е реформата във вътрешен план. Имаме специален план за реформи заедно с гражданското общество. Както в реализацията, така и при наблюдението и контрола. В момента из, изминаха три месеца от началото на нашето управление – и някъде около 4 пети от е, стъпките са финализирани, една пета трябва да бъде финализирана. От гледна точка на външната политика решихме, че е време нашият регион <clears throat> да се стабилизира. Но няма несигурност и нестабилност. Има такива и в държавите Шенки, но има доста нестабилности в Балканите. А и в целия свят. Искаме да направим всичко възможно, за да се качим на този влак и да обещаем по-предвидимо бъдеще. Моето основно послание е след като имахме известен попътен вятър, противопоставяне против нас, очакваме попътен вятър, и малко по-спокойни води и по-добър урожай. Както показа кризата с мигрантите, Балканите са неразделна част от европейската сигурност. Искам да ви убеда, че има смисъл да се инвестира в нашия регион. Това е добре за нас в региона, а е добре и за Европа. Основните ни цели са присъединяване към Европейския съюз, но не заради самото присъединяване, но целта е самата Република Македония да стане европейска демокрация, т.е. Европа да, да дойде при нас. Присъединяване към НАТО и добри отношения с нашите съседи. Смятаме, че основната задача на външната политика е да решава проблеми те, да отваря врати и да изгражда мостове и да инвестира в приятелство. Знаем, че не можем да постигнем тези неща сами, ако сами, целият регион не е успешен. Така че се радваме, ако нашите съседи имат успех. Същевременно вярваме твърдо, че и нашите съседи разчитат на успеха в Македония. Това е общата перспект... гледна точка, от която разглеждаме регионалната политика. След посещението в Брюксел на 12 юни Два дни след това бях в Атина, тъй като най-сериозният наречен проблем е с нашите приятели от Гърция. И от тогава насам работим по изграждане на доверие, съответни мерки, добри отношения с министър Куцият. Той всъщност беше в Скопие през август и наскоро. Миналата седмица се срещнахме в Солун за регионална среща, в която се включваха не само нашите две страни, но и България и Албания. Миналата седмица в Солун обсъдихме и се опитахме да разработим една позитивна визия за региона, да намерим нещата, които ни свързват за да можем по-лесно да разрешим проблемите, които ни разделят. Всъщност това беше начин да помислим как заедно да станем съюзници в Европа, тъй като за региона няма друга альтернатива, освен Европа. Обърнахме се към България, наш добър съсед и следващ е председател на съвета на министрите на Европейския съюз и благодарение на политическата воля на двамата министър-председатели Борисов и Заев за два месеца успяхме. Да, постигнем компромис без участието на трета страна, без натиск отвън, без посредници. И сме доволни че договорът за приятелство и добросъседство и сътрудничество беше прият много положително от нашите стратегически партньори. Някои казаха, че този договор трябва да бъде пример за целия регион. Установихме контакти с Тирана. Следващите няколко месеца ще проведем съвместно заседание на нашите две правителства. Поканих е, колегата си от Косово на посещение, защото имаше нужда от известно време за тях, за да формират правителство. Сега можем да работим позитивно и с Косово. Да, знаем, че тези задачи са спешни, знаем, че Европа е доста заета – и преминава от криза към криза. Но може би регионът също създава възможности. Мъдрите казват, че кризите трябва да се използват за нещо положително. Ние успяхме да направим това и разбрахме колко е важно да има свобода на медиите, върховенство на закона за обществото в Македония. Но тук, надявам се, има и полки за Европа и за по-голямата международна общност, защото моята страна беше оставена в чакалнята в продължение на няколко години и това според нас не е позитивна стратегия, а пък е, за региона, за голямата стратегия за Западните Балкани. Трябва да има реалистична конкретна европейска перспектива и трябва да има сериозни, конкретни, видими реформи. По-голямата част от това бреме ще бъде поето от държавите в региона, но е добре да имаме добри перспективи. Приветстваме подновеното внимание към региона чрез посещението на върховния представител Фредерика Могерини, изказването на господин Юнкер в състоянието на Съюза. Знаем, че някои държави женки са малко скептични, затова сме решили да дадем достатъчно доводи, че това, което искаме е нещо добро и позитивно. За тази причина трябва да си свършим работата миналата. Вчера сутринта имаше среща с министър председател и колегите, които работят по вътрешната реформа. Решихме да се насочим към няколко важни резултата, специално за реформата в съдебната система. Прията беше пътна карта в смисъл на доклада на Прибер. Експертите, които подготвиха този репорт, доклад, очакваме втори доклад и ще използваме този доклад, за да се изгради една устойчива демокрация в страната. Като обърнем специално внимание на реформата на съдебната система и на разузнавателните служби. Това е един сектор, който беше в центъра на проблема. От гледна точка на свободи, свободата на медиите имат сериозен напредък е, като цяло. Законите, законодателната рамка в момента в страната е в е, прилично състояние. Това, което липсваше, беше политическа воля и неизпълнение на някои закони в някои сфери, въпреки че подготвяме и нов закон с съответните консултации с заинтересованите страни, с медиите и журналистите. Беше нужно промяна в нагласата, за да можем да насочим развитието на страната в нова посока. Сигурен съм, че всички важни органи, които наблюдават внимателно свободата на пресите, като Freedom House, Репортери без граници, комисията ще отбележат значителен напредък в Република Македония. Дебатът според нас е нещо положително. И след това трябва да има интервюта не, с, не съвсем приятелски журналист, Решихме да спрем финансирането с данъчни средства на държавни реклами. Един от докладите на комисията посочва, че някъде около 60% от пазара в медиите в страната бе е финансиран от държавата. Решихме да спрем това финансиране и да оставим пазара да коригира нещата. В резултат може да видим в медиите най-различни мнения и новини, включително и фалшиви новини. Тази нова фаза на развитие на страната, която започна на 27 април, показва една държава, която не се плаши да преговаря и няма нужда от векове история, за да е горда и тъй като мисля, че върнахме надеждата в страната, последните проучвания на общественото мнение показват, че подкрепата за европейска интеграция се увеличава. 77% от е, респондентите. Страната е по-оптимистично настроена за бъдещето. Около 60% от гражданите подкрепят политиката на нашето правителство. В някои етнически общности подкрепата е по-висока. И това е нашия план. Сега трябва да го реализираме. Това са нашите цели. Следващата неделя има местни избори. Знаят, че тогава има местни избори в други държави членки и парламентарни избори в Австрия. И ключът за решение на всички проблеми е да се работи ефективно чрез силна комисия за изборите. Аз като външен министр не мога да помогна много. В избирателната кампания участвах един ден. Взех си отпуска, използвах личната си кола за посещение при избирателите. Зная, че тези неща са по-трудни, но така е при демокрацията и накрая. Мога да говоря дълго за нашата вътрешна реформа и за връзките с държавите в региона. Много важно за нас е да се направи следващата стъпка. И смятаме, че има възможности през следващите години, като работим с институции, които имат опит и които виждат новите перспективи в региона. А държавите членки вече са готови да се ангажират с нас в по-голяма степен. Добре, комисията да даде и препоръки без условия. Знаем, че не можем с противопоставяне да влезем като се противопоставяме на Гърция. Трябва да преговаряме, за да получим съгласието на Гърция и да станем съюзници с Гърция. Ето това е начинът по който подхождаме към този въпрос. Ще спра до тук. Моля ви, мислете за Македония като държава на възможностите, а не като държава в криза. Може би има възможност Европа да покаже, че не само може да задвижи позитивна динамика и да стигне до позитивни резултати. Ако има регион, където Европа има значение, това са Западните Балкани, нашето бъдеще за вас и е сега е време да засилим нашите усилия и е време и вие да се ангажирате по-силно с нас. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Димитров. Благодаря за встъпителните думи. И сега, колеги, Заседанието ни може да продължи само до 12.30. Има съгласие да го удължим до 12.45, но това е максимално, като гледам списъка има 13 души, които искат да вземат думата, а други също дават индикация, че искат да се изкажат. Единственото, което ще ни помогне да се справим в този срок е една минута на всеки като регламент. И след това ще видим как ще мога да, да дам думата на всички. Започваме с, с докладчика за тази страна. Господин Вайбъл. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на министра е, в тази комисия, в парламента. Е, наколкократно сме се срещали преди и се радвам, че сега е, можем да се срещнем в една атмосфера, която е променена наистина. Вие носите добри новини от Македония. Радвам се на това и мога да потвърда, е, същото, тъй като следа македонската кия печат ежедневно, наистина усеща се вече е, различна атмосфера в е, страната ви. Освен е, е, това, което вие казахте, важно е да се наблегне на думата помирение. Думата помирение остава особено важна за Македония. Сериозни стъпки е, са предприяти е, с новото правителство и включване партията на македонските албанци в управлението. Това е, е много важно за страната. И моите поздравления към вас е, за първите ви действия като министър е, с е, това, че, за това, че е, така, давате приоритетно значение на съседната вам страна, е, но е, понеже нямам достатъчно време, само ще кажа, че можете да разчитате на нашата подкрепа на този парламент, особено когато е, се говори и за важни, когато става дума за важни неща, е, като например кога ще започне преговори за членство Европе... Е, Македония. Е, това са ключови нещ... въпроси, по тях може да бъде нашата подкрепа. Сега председателя на е, интерпарламентарната делегация, господин Петър, има думата. Благодаря, господин председател. Първо, Споделям е, мнението ви, че е време да излезете от чакалнята. Съгласен съм с вас за това, че има смисъл да се инвестира в региона. Според мен тази идея е от стратегическо значение е, да мира все повече подкрепа в Европейския съюз и мисля, че всички, които се ангажирали по някакъв начин с този процес, са, е, са съгласни с това. Въпросът ми е, какво възнамерявате да направите, за да укрепите вътрешното доверие е, защото колкото по-силни сте е, в, е, у дома, толкова по-активни може да бъдете навън. И въпросът ми опира до така наречения проблем с езика или новия закон за езика. До нас стига еднопосочна информация за това какво точно означава. Бихте ли хвърли малко повече светлина върху този въпрос? И ви желая успех по-нататък, господин Флегнштайн, който беше един от посредниците също има думата е, за 10 секунди въпрос. Смятам, че трябва също да проявим е, самокритичност тук е, за това колко време прекарахте в чекалната. И вероятно това е свързано с някои не много лици, не особено лицеприятни моменти от миналото във вашата страна. Ние ще ви подкрепяме по всякакъв възможен начин. Ще ви подкрепим ако трябва, и в преговорите с Гърция по въпроса, по проблема с името. Ние няма да наблюдаваме безучастно, ще помагаме. Благодаря на господин Флекенштайн. Сега загу, загуе е, госпожа Сакорава. Е, господин Димитров, след е, една продължителна криза и е, така значителен е, на нестабилност. Ще започна отново. Господин Димитров, е, излезе, че след една продължителна криза и политическа нестабилност във вашата страна, нещата се връщат, се нормализират. Сега ще направя на един коментар, е, без много подробности това, което бе казано тук за започването на преговорите. Ако преговорите започнат, вие е, говорихте за е, така натрупаната ускорение, инерция, но разбира се, е, трябва да има готовност и от двете страни. Ние в Гърция сме готови да, да подкрепим придвижването на Македония към Европейския съюз стига да е, отговорите на всички е, предварителни условия. Името, е, въпросът с името е, не се изключва от е, е, този списък въпроси и важно е да решите и този въпрос, ако имате действителни европейски амбиции, защото трябва да има политическа воля за решаването на проблема. Е, е, очевидно такава воля е, има и от двете страни, но това е смисъла на вашето правителство, така, е, плюса на вашето правителство, за разлика от предходни такива. Така че за откриването на преговори е, за, за присъединяване трябва да бъдат изпълнени Копен, критериите от Копенхаген. Важно е и да имаме и добри, добросетски отношения, което опира до въпроса с името. Сега господин Кукън от НП. Господин председател, господин министр, добре дошли първо, е, зная, че много сте ценен във всички среди във вашата страна, включително опозицията, което е комплимент за вас, но пък и е, е, е изисква много повече е, отговорности от вас и много повече очаквания има към вас. Това, което прави правителството сега е, е добре и ви така приканвам да продължите в тази посока. Вие маркирахте всички важни въпроси. Няма да повтарям. Само едно ще кажа, е, че устойчив и конструктивен политически диалог между управляващите партии и опозицията е важно предварително условие, за да се придвижи напред страната. Това е и условие и за едно стабилно бъдещо положително развитие някой... Е, тук стана дума за чакалнята. Моя въпрос отнася до другата чакалня в, е, е, към членство за НАТО, в НАТО. Какво ще направите по този въпрос? Сега, господин Пицела много се радвам, е, господин министре, е, че сте тук. Вие описахте е, вашето пътуване и мисля, че пътуването, придвижението, пътя на Македония от тук нататък ще е по-прав и по-лесен Вие споменахте, че присъединяването в европейския, към Европейския съюз е стратегическа цел на правителството ви, но какви са отношенията ви с е, президента господин Иванов след е, неодавнашна среща е, стана дума за връзките с Китай и е, че това, че Европейския съюз не проявява интерес да инвестира в Македония, че трябва да има е, някакви е, други възможности. Там започнахме и дискусия за Китай. Второ, как, какво ще кажете по, за предстоящите избори? Очаквате ли напрежение? Господин Ван Бален, за една минута. Благодаря. Добре дошли, господин министр. Аз си спомням, когато бяхте посланник в Нидерландия. Има, добре си се сътрудничахме. Въпросът ми вие имате, ние имаме е, провинция, Люксембург в Белгия, е, е, Херко, Херцогство и така нататък. И никога Белгия не е искала да се промени името. Това, че сте стигнали до компромис с България е много важно, много хубаво. Трябва да се получи пробив и с Атина. Желая ви успех в това отношение. Сега господин Епидибеев. Благодаря, господин председател. Господин председател, добре сте дошли, господин министре. Ще бъда кратък. Единствената съседна страна, чиято териториална цялост се поставя под въпрос, а винаги ви е подкрепила е Гърция. Ето защо стигаме до въпроса с името. Е, когато говорим за култура и цивилизация, е, тези неща са свързани. В противен случай, е, ако може би ще се счита, че имате териториални претенции към Гърция. Ето защо се бавят преговорите и това не ви помага в присъединяването към НАТО или Европейския съюз. какво, представете ли си е, обратното? Посрете се на нашето място. Бихте ли е, е, позволили на жена, която има свои интереси и не трябва ли да приканите своите граждани да помислят добре по този въпрос? Благодаря сега петима от НП. Първо господин Преда. Господин министре, казахте, че Балканите е, са важен регион. Всъщност, е, аз имам въпрос към вас, е, е, свързан с е, референдума за е, Обединените е, нации този референдум няма ли да доведе до е, повече е, е, напрежение, е, отколкото е, имате в момента? Благодаря, Савко. Благодаря, господин министре, за е, красноречивата представената е, ситуация в Македония. Е, можем само да изразим е, подкрепата си и да ви кажем, че без плурализъм е, за медиите и без да се дадат възможности на гражданското общество да се изразява и без диалог няма път към Европейския съюз. Така че призовавам ви да бъдете един посланник за мир, да, да бъдете един е, добър посланник е, за Македония. Е, сега Македония в момента. Така че Македония да бъде наистина пример за едно добро мирно общество. поздравявам ви, ви приветствам от името на приятелите на Македония. Съгласна съм. Напълно подкрепяме интеграцията на Македония в Европейския съюз. Е, тя многократно е, е показала, че може да е, изпълни копенхагските критерии. Присъединяването на Македония след всички препоръки на Комисията за започване на преговори за присъединяване е е важна за Еврейския съюз, Македония и целият регион. Е, повече от десетилетие е, бяха замразени преговорите с Македония и мисля, че е време да се е, Македония да отстрани от пътя си към Европа всякакви препятствия. Вярно е, че Гърция блокира пътя на Македония заради името. Виждам, че е, неодавна министра на съответни на външния министр на Гърция ви е посетил, вие е, е, водите разговори. Надявам се Гърция да признае новите реалности в Македония. Казахте го. Какво означава това и имате ли надежда, че Гърция ще промени позицията си по отношение на името ви, госпожа Каниете? Благодаря, господин председател. Добре дошли сте, господин министре. Присъединявам се към колегите, които казваха, че е, тук, в е, този парламент, е, ние е, все по-ясно осъзнаваме значението на това Западните Балкани да се присъединят към Съюза. Европейския съюз е, е изграден на, на една, върху една основа на компромиси. Е, мисля, че е, на същата база смятаме, че новото правителство ще може да, да приложи е, политиката си в Македония в този смисъл. Е, е, радвам се, че има напредък по решаване на проблема с името. Европа е континент, в който са кръстосвали е, е народи и имена, предвиждали си се, останали са е, имената на, на, на е, е изоставали са райони, езера, реки, географски области са давали имена на, на държави. И би било е, тъжно да е, се връщаме в миналото. Е, същото зна се за Прусия, например. През 16 век Прусия е била заселена от балтийски племена, които се наричали Проциан. Сега господин Кефалокянис накрая. Благодаря. Е, благодаря, господин председател. Подкрепяме, е, господин министре, вашето е, усилие да се присъедините към Европейския съюз, но разбира се, трябва да отговорите на критериите. Ние забелязваме, че след като вие, вие сте, се е, правите крачка в страни от е, враждебната политика на, на предшестващото ви правителство, което е хубаво. Е, колкото до въпроса с името, много важно е да сме сигурни, че няма да има териториални претенции или, или враждебност, които, зад кои, които се крият зад това име. Съгласен съм с всичко това, но не съм съгласен, че проблема е, е двустранен е, имало е, е, е опити да се реши той на ниво Обединени нации. Имаше единодушно решение, взето в НАТО 2008 година, според което вие може да се присъедините към НАТО веднага, щом като се реши проблема с името. Мисля, че сега и двете страни появяват добра воля, което е нещо положително. Благодаря, колеги. Господин Димитров, имаше 13 задали въпроси. Имате 12 минути за отговор. 11 минути за отговор. Това означава по-малко от минута на отговор. Благодаря много за всички коментари, и въпроси. Е, е, очевидно е колко е важен напредъкът за целия регион. Надявам се, че следващата година ще има с какво да се похвалим. И бих искал от, името на целия регион да изразя нашето, нашата благодарност към Европейския парламент, който заявява силна подкрепа за Западните Балкани, по-силна от, от други европейски институции. Европейс национално обединение и а, помирение. Тези въпроси бяха повдигнати няколко пъти. За нас те са много важни. Имаме желание парламентът да стане силен политически участник. Бях поканен да представя постиженията на първите 34 дни от моята работа на този пост в парламента. След това договорът за приятелство с България беше представен от министър-председателя в парламента. Проектът текста беше отворен първо в парламента и беше публикуван преди да бъде подписан. По използването на езиците, Въпросът също беше обсъден в парламента, беше обсъден и в пленарна зала, и в съответните комисии. А, въпросът не е лесен за разрешаване. Едно от затрудненията са местните избори. Знаете, че политическия натиск е силен и е по-лесно да се работи по въпроса за национално обединение в ма, последните седмици преди изборите. Освен това, кризата а, не беше само скандално и, и факта, че а, институциите а, смятат, че могат да нарушават правилата безнаказано. А, и а, трябва да има мерки за предотвратяване на безнаказаността. Смятам, че в средносрочен и дългосрочен план няма да успеем, ако не постигнем усещане за единство по стратегическите цели Европа, нашите съседи, НАТО и економиката. Може да имаме различни а, идеи за това как да работим в, в някои от тези области, но трябва да действаме заедно. И при първото си явяване в парламента заявих твърдо, че бих приветствал идеята да има съвет по външни въпроси, който а, по някакъв начин да бъде свързан с Министерството на външните работи а, и в който да, бъ, да работят експерти, включително и представители на гражданското общество и на академичните среди, защото за мен събирането на най-добрите идеи би било е, крайно полезно, защото е, така по-добре ще мога да си свърша работата. От най-вероятно от неделя нататък ще можем да е, започнем работа по въпроса за помирението, но, както казах, има местни избори тази неделя. Е, на някои места може да има и втори кръг. Друго нещо е, че ако няма силна политическа конкуренция, правителството има опасност да направи някои е, грешки. Е, ясно е, че ще има и медиен контрол, но е необходимо и здравословно да има силна политическа конкуренция на властта, на, на, на е, управлението. Опозицията взе решение да се раздели на 10 парламентарни групи. Това е една политическа партия, която обаче сформира 10 парламентарни групи, за да може да си създаде повече възможности за забавяне и нарушаване на дебатите в парламента и на ефективността на работата на парламента. Но аз твърдо вярвам, че е, е по-важно да се работи така както трябва, отколкото да се действа бързо. По въпроса за НАТО. Преди две седмици в съвета финализирахме, а, извинете, в, в НАТО, а, финализирахме плана за действие. Аз а, бях в Вилнус през 2000 година, когато 10 европейски страни подписаха документ за солидарност, трите прибалтийски държави, Словения, Румъния, България, Албания бяха част от тези държави че имаме намерение да се борим за присъединяване. Започна, когато не бяхме приети, започнахме е, да работим в контекста на хартата за Адриатическо море с Харватия и Албания. А, но отново останахме единствената страна, която не беше приета. Тази година се надявам, че вече ще получим и този лиценз. и това разрешително за участие. ние сме четвърти от, по големина участници и в Афганистан бяхме в един момент. Така че а, има широка обществена подкрепа за участие в НАТО, така че трябва да получим това признание. имаме някои трудности по въпроса за съвместната работа с президента, но а, си съжителстваме, намираме начини да го направим. Имаме съвместни начини на опериране, включително вземайки предвид посланиците и, глед, и а, натам се развиват нещата, въпреки че има а, някои очевидни разлики в позициите. Но може би това е здравословно, да имат някакви разлики. кампанията до тук. Безпокоили се. На, на някои места проучванията на общественото мнение а, показват доста близки резултати. А, все пак те са в полза, а, поне на този етап, на представители на а, управляващата коалиция, но а, се, продължава да се сее страх беше направен опит да се злоупотреби с а, а, страх от мигранти и беженци, за да се отклони вниманието на хората от някои по-важните въпроси, от големите въпроси. Не забравяйте, че тук става дума за местни избори. Много важна е личността на всеки един кандидат. Много важни са и техните позиции по местни въпроси. Също времено на тези местни избори ще се измери, измерят и настроенията в страната. И това по някакъв начин ще бъде и тест за легитимността на новата посока на развитие на страната. Беше издаден вече доклада за наблюдение на изборите. Между ние очакваме крайни, но що се отнася до способностите на Централната избирателна комисия, Македония вече е по-добре подготвена за провеждане на избори. Какво правим по отношение на Гърция? Беше ми зададен въпроса какво имам предвид, когато казвам, че нашите гръцки приятели трябва да да видят е, възможност в положителното развитие на региона. Ами, има една африканска мъдрост, която казва, ако влушиш положението на съседа си, влушаваш своето положение. Уинстън Чърчил ам, не случайно е казал, че на Балканите се случва повече история, отколкото може да бъде записана. Беше зададен и въпроса кога Балканите ще започнат да се състезават по а, а, гръмки провали и ще, е, ще спрат да се състезават по гръмки провали и ще започнат да се състезават по здравеопазване и образование. А, затова се обръщам към гърците като а, приятели. Те са и по-опитни политици. А, аз самият а, виждам, а, че а, и бизнесът а, се провежда по-интелигентно, и туризмът също, и има отлични възможности да се намери решение на въпроса. Обаче това няма как да стане, ако която и да била двете страни смята, че губи. Но уверявам ви, и затова ви уверявам, че Гърция няма как да постигне успехи, ако Македония е смазана. Трябва да се намери начин и двете страни да могат да вървят напред отлично. Това е пътят. Сега за референдума. Европейците имаме известен опит с референдуми. Някои референдуми не водят до особено прекрасни резултати. Често става дума за въпроси, които са тясно вързани с националната идентичност. Основните партии приемат това предложение на този етап и настояването дойде, защото се търсеше решение, което да бъде приемливо за хората в Македония. Това е част от усилието за намиране на национално единство и помирение. Трябва да намерим начин да а, видим проблема, да го анализираме и да, обществото да тръгне към разрешаването му. А, Кенеди беше казал, никога не се страхувай да преговаряш, но, никога не, но и никога не преговаряй от страх. А, и така ще направим всичко възможно а, да постигнем резултати и не трябва да се боим от преговори. Започнахме от следното. Какви са основните безпокойства на Атина. Защо този въпрос е толкова щекотлив за Гърция? И също времено се опитваме да обясним защо въпросът е важен за нас. Какви са основните елементи? Ще трябва да приключим, разбирам. Тогава благодаря ви много за вниманието. Помогнете ни да имаме положителна, оптимистична 2018 година и за нас, в частност и за региона като цяло. Благодаря, господин министр. Много беше полезен този разговор. Продължаваме в 3 часа с министър-председателя на Сърбия, госпожа Бърнамич, а в 2.30 ще има заседание на бюрото. Благодаря.